przewodniczący! Председателят. Добро утро, колеги! Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред е доклад на господин Салбедор Гареда Поледо за нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа. Най-напред давам думата на докладчика. Господин Гарига Поледо. Имате думата. Благодаря ви много, господин председателю господин комисар Лавандовски, уважаеми колеги, ние имаме финансови перспективи от 23 години за различни периоди. Те допринесоха за това приходите и разходите на общността да се развиват по един добър начин, както и ни позволи да разработим европейски програми. Този и бъдещите подобни дебати ще бъдат важни за бъдещето на Европейския съюз. За пръв път Европейския парламент поема инициативата. Съветът и комисията сега трябва да дадат а, а, своя отговор и да предложат евентуално альтернативи. Парламентът а, базира своите предложения на базата а, на дълго, а, много годишна работа. 1100 предложения за изменения бяха направени. Институционалното сътрудничество комисаря Лавандовски, както и председателя на комисията Барозо си сътрудничаха с нас. Затова очакваме че предложението, което ще излезе от комисията, ще включи нашите предложения. Ние не можем да имаме повече Европа с по-малко средства. Трябва да сложим край на традицията да поемаме политически ангажименти, без да ги обезпечаваме финансово. Лисабонската стратегия се провали. Не трябва да допускаме това да се случи и с стратегия 2020. Тя трябва да залегне в основата на следващата многогодишна финансова рамка. Едно евро на европейско ниво носи много повече стойност, отколкото едно евро на национално ниво може да се прилага този принцип по всички европейски програми. Бихме искали комисията да процедира по такъв начин. Не можем да имаме европейски политики, европейска политика като цяло, без достатъчно средства за ОСП и другите политики. Надяваме се, че комисията ще запази същите нива на разходи в тези сфери. Трябва да инвестираме в енергийната ефективност, възобновяемите енергии, трансевропейските мрежи, както и междусистемните енергийни връзки. Това са някои от приоритетите, които трябва да бъдат обхванати в сегашния бюджет на Европейския съюз. Намаляването на бюджета на Европейския съюз не е жизнеспособна опция за онези от нас, които вярваме в Европейския съюз. 5% увеличение в сравнение с сегашната финансова рамка би било уместно. Тези 20% са минималният като увеличение, за да могат да бъдат обхванати сегашните и бъдещите ангажименти. Тази цифра от 5% трябва да послужи за основа за бъдещите преговори между институциите, наред с предложението, което се съдържа в доклада за система за собствени ресурси на базата на постигането на консенсус в парламента. Може би трябва да се започне преговори за многогодишната рамка предвид на кризата и спасителните планове. Считаме, че е необходимо да имаме европейски бюджет, за да трансформираме 27-те държави членки в истински Европейски съюз. Предизвикателствата са огромни и трябва да ги преодолеем. Има похвали, има критики, ще бъдат откроени в бъдеще силните и слабите страни. Не очаквам единодушие по толкова спорен въпрос, но искам да благодаря на всички за постигнатия консенсус. Благодарение на тях окончателният доклад е много по-добър, отколкото ако нямах тяхната подкрепа. Председателят, благодаря ви много, колега. Господин Жозеф Дол от името на ЕНП има думата. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, малко съм задъхана, още извинете ме. Кризата на еврото, кризата на публичната задлъжнялост изискват не национални решения, а европейски решения. Това е едно послание, което председателят на комисията отправи пред нас и го прави многократно последните месеци. Има нужда, разбира се, и от европейско финансиране. Едно финансиране, което трябва да отговаря на новите реалности в Европа, за да постигнем и своите цели и да можем да го направим по начините, по които искаме това да стане. Европа през 20-та година една стратегия, която бе е, разработена от е, нас, от държавите членки, които залагаме идеята си за ръст. И а, е, днешна Европа няма нищо общо с Европата, която създадоха нашите а, основатели. Затова трябва да се занимаем точно с тези промени, за да можем да финансираме тези промени. Господин председател, е, трябва да оставя думата на господин Шулц. Е, ако сте съгласни, ще го направя е, малко по-късно. Шулц. Добре. Дали бихте искали да вземете думата? Имате думата. Ja, ich übernehme auch die Redezeit des Kollegen. Добре, аз ще поема и времето, което беше предоставено на колегата Дол за изказване. Ще говори от името на НП. Благодаря за което. Господин председател, първо искам да благодаря на господин Гарига и на колегите от Временната комисията. Тези наши колеги, според мен, свършиха отлична работа. Аз много рядко съм виждал толкова балансиран и толкова разумен доклад, като този, който ни представи Временната комисия Суре. Въпроса за многогодишната финансова рамка и начина по който тя ще бъде създадена показва каква Европа искаме да имаме. Бюджета на Европейския съюз трябва да отговаря на амбициите на държавните и правителствени ръководители, на нашите амбиции и на амбициите на нашите граждани. В на пръв поглед маловажния въпрос за цифрите зад запетайката се крие всъщност в бъдещето на Европа. Непрекъснато биваме конфронтирани с нови предложения за това какво трябва да прави Европа, какво трябва да постигне, за какви задачи трябва да а, работи. А, като едновременно с това не разполагаме с финансите, необходими за изпълнението на тези цели и задачи. Ако очакваме от Европа да изпълнява повече задачи, да изпълнява амбициозни проекти и едновременно с това намаляваме финансирането, всъщност подкрепяме е, процес обратен на солидаризирането в Европа. Насърчаваме борбата на всеки срещу всеки това намаляване на солидарността между държавите членки, което вече се наблюдава, не е, е, се разпространява и на европейско равнище. Ние не сме Европа, която си представя Дейвид Камерън или холандското правителство. Европа на непрекъснатите съкръщения. Европа на ренационализирането и отстъпването от е, интернационалните позиции, това не е онази Европа, която ние искаме. Европа обаче е отговора, който ние в 21 век даваме на екологичната, економическата, финансовата, валутната и а, миграционната проблематика в глобализирания свят. Ние имаме две възможности. Първо, ние можем да се разпаднем на съставните си части. Вземете за пример Германия. Да започнем от Германия с а, около 60 000 жители, стигнем до Малта. Тогава Европа вече ще загуби своето значение. Защото една държава с 82 милиона жители, като Германия, няма да може да оцелее в съревнованието между континентите. Това, което ни е необходимо е силата на половин милиард души население и всичките 27 държави. Само тогава ще бъдем силни. Точно това трябва да отразява нашия бюджет следващата многогодишна финансова рамка. Иска ми се духа на полското председателство, такъв какъвто личи от предложението на Полша, а именно духа на сътрудничество да бъде характерен за Европа през следващите години и в този дух да се преговаря с парламента, с представители на гражданите. Не може да се казва, че искаме да правим план Маршал за Средиземноморието, за да насърчим демокрациите в е, Северна Африка и едновременно с това да намаляваме бюджета. не можем да а, кажем, че ще увеличим бюджета само с 0,8% и, и първи да поискаме обещетение за засегнатите от кризата с ЕХЕК. Да, разбира се, ние трябва да помогнем на фермерите, трябва да помогнем на Северна Африка, обаче за целта ни трябва добър, балансиран, рационален, дългосрочен бюджет, такъв какъвто имаме в предложения доклад. Дали сте готов да отговорите на въпрос зададен с синя карта? Господин Хартунг. Eh, Благодаря. Искам да задам един въпрос на уважаемия колега. Той има много отрицателна реакция към позицията на нидерландското правителство. Е, вие признавате ли демократичните права на държавите членки да изразяват собственото си мнение или не? Уважаеми колега, естествено, че признавам това право. Аз предполагам и се надявам и вие да признаете, че позицията на холандското правителство се е, е, оповестява в публичното пространство и може да бъде обсъждана. Аз уважавам позицията на вашия министър-председател. Много се радвам, че вие ме изслушахте внимателно, защото в този парламент се обсъждат открито позициите на всички правителства. В този смисъл аз не разбрах много вашия въпрос, но се зарадвах и представлява напредък това, че вие се изказахте в полза на демокрацията. Ги Ферховщад. Господин Ферховщад, председател на либералната група. <clears throat> The... Господин председател, аз тук имам едно писмо от представител на правителството на Нейно Величество по доклада на комисията Сюре, в което се казва, че правителството на Нейно Величество е разочаровано от проекто доклада на Сюре. Това означава, че ние имаме един много добър проекто доклад на комисията Сюре и аз поздравявам колегата за него. Много добър доклад. Освен това, над тези три думи, които казва, че правителство на нейно величество са разочаровани. В по-нататъчната част на писмото се съдържа провокация. Провокация към Европа, към Европейския съюз. Това, което казват по същество е, че не е възможно увеличаване на годишната финансова програма и че трябва да се придържаме към старата рамка. Старата рамка със същите цифри, със същите ресурси, със същите и отстъпки, разбира се, отстъпки за Обединеното кралство. И те не искат абсолютно нищо да се променя. Правителството на Нейно Величество също времено иска да вземе решение да променя не само Обединеното кралство, но и Европейския съюз. И аз не виждам защо ние трябва да се придържаме към сталата многогодишна финансова рамка и да продължаваме с политиките от миналото. Господин председател, аз считам, че е настъпил момента да кажем на общественото мнение, че не намалявайки този бюджет от 1% на Европейския съюз, който ще ни позволи да разрешим фискалната консолидация на различните държави членки от Европейския съюз. Този 1% е само една четирста от общите разходи вътре в Европейския съюз могат да се правят економии по друг начин. Можем да направим други предложения към правителството на Нейно Величество. Ако искат да правят економии в а, публичния сектор в а, Великобритания, това е чрез увеличаване ролята на Европейския съюз. Това е начинът по който те могат да постигнат тази цел. На следващо място външната политика. Знаете, че много брой на депутатите са 28 000. В Европа са в САЩ. 93 000 са в Европа, т.е. 4 пъти повече, отколкото в САЩ. И това е така, защото не работим в рамките на една обща външна политика. Ако британското правителство инвестира повече в Европейския съюз, могат да съкратят състава на Министерството на външните работи. 44 000 души в Европа се занимават с паричната политика на Европейския съюз в САЩ. 18 000 са в Федералния резерв, т.е. три пъти по-малко, отколкото държавните служители, които работят тази област тук. Ако британското правителство иска да направи економии, могат да влязат в еврозоната, могат да възложат повече компетенции на Европейския съюз и могат да реализират огромни економии в сферата на паричната политика. Ако искат да направят економии в Великобритания, могат да го направят и в сферата на научните изследвания. Да кажете, ето, европейския патент ще бъде одобрен незабавно така могат да реализират огромни економики в бюджетите си за научни изследвания. Това е посланието, което искам да отправя към правителството на Нейно Величество, господин председателю. Е, мистер Жозеф Дол. Господин Дол. Много се извинявам, господин председателю. Тичах. Мислех си, че съм на 30 години, ма явно не съм. На 60 съм. Така че се извинявам. Благодаря ви за пожеланието обаче. Какво казвах? Казвах, че финансирането в Европа трябва да отговаря на новите реалности, е, на новите цели на Европейския съюз. Когато погледнем възможностите за растеж, е, финансирането на отделните държави членки и перспективите пред цяла Европа, трябва да кажем, че е настъпила една промяна – и би било грешка, ако не вземем това предвид при финансирането на Европа. Става дума за една политическа дискусия, която нашата специална комисия вече цяла година разглежда. Те разглеждаха многодишната финансова рамка и искам да поздравя комисията, която се занимаваше с това. Надявам се духът при заседанията на комисиите, които се занимаваха с тази тема, да е същия, който да цари и тук. Окончателната цел като че ли е замразяване на разходите до 2020 година, но нека да видим какви са ресурсите, с които разполагаме. Ако искаме да имаме собствени приходи и собствени ресурси, то тогава трябва да облегчим националните бюджети. Ето това трябва да бъде е, предложено от държавите членки, когато срещат е, проблеми с собствените си бюджети. Е, бюджета на Европейския съюз винаги е бил балансиран, докато при държавите членки виждате огромна задлъжнялост. Над 90% от бюджетните ни разходи са за проекти, които всъщност се правят в полза на тези държави членки. Всяка една стотинка, която не е похарчена, се връща обратно, иначе бихме били лоши менеджери. Така че това трябва да стане съвсем ясно на държавите членки. Не мисля, че европейския бюджет ще потопи домакинствата под прага на бедността. Напротив, имаме повече принадена стайност, когато средствата се харчат на европейско ниво. Вижте какво се случва в държавите членки. 25-30% от националните бюджети отиват пряко за плащане на лихвите по дълговете на тези държави членки. Виждате изтичането на мозъци към САЩ, към Китай, а то ще се влуши. И ако не се вгледаме в научните изследвания, то тогава страните ни няма да бъдат конкурентоспособни и няма да отговорят на изискванията на растеж и нови работни места. Без кохезионната политика разликите между богатите и бедните региони ще се увеличи. Без европейско финансиране политиката, продоволствена сигурност, енергийната политика, политиката за борба с климатичните изменения няма да бъдат на нивото, на което искаме да бъдат. Без финансиране на политиката на отбрана и външната политика на европейско ниво, Европейския съюз няма всъщност да бъде играч в, на световната сцена. И нещата в крайна сметка не опират толкова и до пари, а, дали да инвестираме или не, гледайки в бъдеще и гледайки към а, програмата Европа през 20-та година, бихме могли да видим дали ще имаме някакво влияние на световната сцена или не. Знам какви са убежденията на групите, които говориха преди мен и може би за първи път сме на едно и също мнение. Затова Европейския парламент призовава съвета внимателно да разгледа позицията си по финансовата перспектива. Ако искат наистина да има растеж, ако искат да има повече работни места, те трябва да използват европейския бюджет, европейските ресурси като един мултипликатор. Призовавам и съвета и Европейската комисия да направят всичко възможно, за да се да намерим мястото си в глобализацията. Место да харчим безразборно, на европейско ниво трябва да харчим по-малко, но много целесообразно. Затова евродепутатите от НП призовават към един такъв подход, защото този подход ще даде вяра на нашите граждани. Младите хора излизат по улиците на Атина, излизат на демонстрации в цяла Европа, защото са отчаяни. Ето сега е момента да зададем истинските въпроси и да получим истинските отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени. Благодаря ви, господин председателю. Господин Ашворс от ЕКАРЕ. Uh, господин председателю, благодаря ви много. Искам да се възползвам от тази възможност да говоря от името на правителството на Невеличество и да отговоря на господин щата, който, както винаги, не е разбрал за каква става дума и върви в грешната посока. Ако е прочел доклада, сигурно щеше да види това, което казва и правителство на нейно правителство, че сега сме в криза в Европа. Щеше да забележи, че економиките са в стагнация, губят се работни места, индустриите е, трудно се конкурират в бързо променящия се свят. Това, което имаше нужда Европа, беше бюджет, който отговаря на нуждите, който добавя стойност, който ангажира хората. Това, което господин Верховщат и неговите колеги предлагат, е продължаване на същите мерки. Ако не променим посоката, ще стигнете до там, откъдето сте тръгнали тази, този бюджет трябва да промени посоката. правителството на Нейно Величество е съгласно, че трябва да се увеличат разходите в някои области, например инвестиции в научно-развойна дейност, в трансевропейски мрежи, телекомуникации, енергетика, образование, дребен бизнес, развитие на общия пазар. Това са уместни инвестиции, които ще допринесат е, за работни места и растеж. Но ние не сме съгласни този парламент да поиска по-висок бюджет. Господин Верховщат, искам да кажа на вас, че в цяла Европа правителствата налагат строги економии в бюджета. И би било изключително неразумно този парламент да игнорира това послание и а, писмото на петимата държавни глави, които казват, а, че повече Европа не е отговорът. По-интелигентна Европа е отговорът. Ние се нуждаем от бюджет, който е по-добре фокусиран в комисията Сюре ние говорим за приоритети съвсем основателно, но всъщност не предприемаме действия в тази посока. Няма доказателства за желание да се правят трудни избори, такива каквито се вземат от правителствата в Европа в тези трудни времена. Да, трябва да има увеличаване на разходите за новите приоритети, но считаме същевременно, че е време да огледаме отново и традиционните приоритети. И тук отново имаме една пропусната възможност за европейския бюджет. Благодаря. Председателят, благодаря. Бихте ли приели въпрос по процедурата синя карта? Да. Господин Дав, имате думата. Господин председателю, бих искал да попитам моят колега дали не приема, че е трансфер от националните към, бюджет, към европейски бюджети на някои ключови разходи би довело до ефективност на разходите и до економии на мащаба и би спестило средства на националните финансови министерства. Това е основното послание на подхода, който предлага Европейският парламент за реформа на финансовите перспективи. Това е логично и изисква логичен, рационален отговор от страна на Лондон. Е, господин Хартунг, не се е включил микрофона. Господин председател, да, аз разбирам какво иска да каже господин Дав. Както винаги, теорията е вярна, но практиката е нещо различно. Покажете ми, показа, покажете ми къде тези трансфери са довели до повече ефективност или пък се е стигнало до спестяване на средства на дънакоплаците. Този е, бюджет е, изисква повече Европа, не по-интелигентна Европа, докато правителството на Обединеното кралство иска по-добро изразходване на средствата, а не повече изразходване на средствата. Благодаря. Сега от името на зелените. Господин Екхот. Благодаря, господин председател. Винаги е интересно да се види как когато се говори за някакъв бъдещ бюджет, се води дискусия за това колко. А всъщност трябва да говорим за три приоритета, които са важни за зелените. Първо, имаме нужда от визия за Европа. Имаме нужда да знаем каква е добавената стойност на този бюджет за европейската визия. Второ, бюджета трябва да бъде обновен, озеленен и обърнат към бъдещето, което означава, че трябва да бъдат преразпределени средствата и да бъдат отпуснати повече европейски средства. И трети приоритет – Европейския съюз се нуждае от собствени приходи, за да може системата да стане по-справедлива и по-прозрачна. Нека да разгледаме тези три приоритети. Първо, за добавената стоеност. Тук дискусията се води така, като че ли парите отиват в Брюксел и там изчезват в една черна дупка. Това са пълни глупости. Нека да видим какво може да се направи на европейско равнище. Има много причини, поради които парите трябва да се изразходват на европейско, а не на национално равнище. 27 посолства и дипломати имаме в Африка, примерно. Дали не трябва да имаме общи европейски посланици в Африка? Това е доста по-ефективно и ще струва по-ефтино. Що се отнася до инфраструктурата, ако ние като национални държави строим инфраструктура, как ще постигнем а, а, трансграничната връзка, примерно в енергийните мрежи? Ето за тази цел са ни необходими европейски европейските средства. Тоест, дейностите на националните държави трябва да се съберат и да се свържат и да се ориентират в посока, към а, визията за една бъдеща Европа. Ето това е европейската а, визия. Пак по втория приоритет. Днешният бюджет не е достатъчно ориентиран към стратегията 2020 година. Предизвикателствата са огромни. Ние трябва да се справим с липсите. На нас не липсва работна ръка, липсват ни природни богатства. Ето там трябва да инвестираме. Трябва да обновим и фонда за селско стопанство. Той също трябва да стане по-зелен, за да можем можем да употребяваме по-ефективно природните богатства. Трябва да се ориентираме и към економията на енергия и структурните фондове също трябва да работят за тези цели. По третия приоритет новите предизвикателства. Устойчива промишленост, устойчива енергия, устойчива външна политика, борба с бъдността в рамките, извън рамките на Европейския съюз, иновациите, това са все европейски задачи. И след това най-накрая собствените средства. Днешната система е фалирала това, което искат британците, холандците и датчаните, го искат от една а, фалирала система. Тя трябва да се обнови, да стане по-прозрачна и по-справедлива. За целта са ни необходими собствени приходи. тези средства могат да се вземат от данък върху инвестициите, които трябва да се, тези данъци трябва да се събират на европейско равнище. Искам да се обърна към онежи държави, които искат да дадат по-малко пари на Европейския съюз и да го натоварят с повече задачи. Тези държави искам да попитам от кои приоритети искате да се откажете, защото да се работи по повече приоритети с по-малко средства просто не е възможно. Господи, господин Лотър Биски. Herr Präsident, Dankeschön, Herr Berichterstatter. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Поедо. Разбирате, че левицата поставя особен приоритет върху социалната компонента на Европейския съюз. В предстоящия бюджет не е изведен обаче социалния аспект като приоритет. За мен е важен модел на солидарност и социалния модел на Европа. И двете са достижения на Европа, които според мен няма смисъл да бъдат изоставани, тъй като това ще наруши и ще прекрати е, европейския процес на интеграция. Вие изброихте множество предизвикателства, които излизат дори извън рамката на стратегията Европа 2020. Аз обаче не мисля, че предложеното увеличение от 5% ще бъде достатъчно. Като парламент ние искаме да кажем, че искаме да насърчим най-вече социална Европа. Всякакви други неща, като Фронтекс, ИТЕР и така нататък, могат малко да изчакат. А, според мен е недопустимо и погрешно да се залагат отрицателни приоритети, т.е. да се съкръщава. С настоящия дебат започва, с настоящия доклад започва сериозният дебат на парламента за собствените средства на Европейския съюз. Така, например, трябва да поработим още за облагане с данък на финансовите операции. Тук не става дума просто за един а, допълнителен инструмент за финансиране, а за повече прозрачност по отношение на това как се финансира Европа. Правилно, според мен, е да се е, премахне отстъпката за е, е, Обединеното кралство. Благодаря. Благодаря, госпожа Андреасен има думата от СД. Благодаря, председателю. Отново ще бъдем обвинени за това, че нямаме връзка с действителността, ако гласуваме за увеличение на бюджета за периода 2014-2020 година. Причината за това увеличение, което даваме, е финансирането на стратегията Европа през 2020 година. Казва се, че тази стратегия ще ни изведе от кризата. Нека обаче да си приспомним какво се случи с Лисабонската стратегия. Това беше една епична загуба. Данъци, е, пари на данакоплатеца бяха загубени и тази грешка не бива да бъде повтарена. Сметната палата заяви, че има много нередности, които са свързани с най-различни политики на Съюза. 2,8% от бюджета година след година отиват за нередности. И година след година ние продължаваме да даваме пари на тези райони, които правят тези нередности. Три пъти се повишиха разходите от оригиналните, от, извинете, от първоначалните преценки. Други пък се бавят, появяват се нови технологии, те стават излишни. Ето ви пример. Галилей. Бюджета първо беше 7,7 милиарда и стана 22 милиарда. Над 40% от бюджета се инвестира в ОСП, докато само 4,7% от работната ръка в Европа се занимава с костопанско. Общата риболовна политика бе провал, според комисаря Деманаки, а трябва 1 милиард средства да бъдат изпращани в бюджета на ЕС. Новата европейска служба за външна дейност ще струва още 500 милиона годишно, а не е изобщо доказала смисъла на своето съществуване. Така че всичко това показва, че не трябва да се увеличава бюджета, напротив, трябва да се намали европейския бюджет. Надявам се правителството на Великобритания да застане ясно да заяви стига толкова, до тук беше, трябва да се намали този бюджет. Макар, че се надявам също така да има и замразяване, ако не е намаляване, защото никой няма да ви благодари, особено Обединеното кралство, ако продължите да увеличавате бюджет. Благодаря ви. Господин Лукас Хартонг от името на независимите депутати. Господин председателю, британският министр каза, че светлините изгасват в цяла Европа преди а, а, войната. Сега имаме доклад, в който се говори за приоритетите след 2013. Говорим за законодателство и за бюджета, за визията на Европейския съюз, за бъдещето на европейските граждани. Тук се демонстрира интелектуална и културна немощ. Парламентът твърди, че Европейския съюз трябва да има по-силни позиции, да има по-силно представителство в света. Искаме 5% увеличение на бюджета. Това не признава националният суверенитет и не взема предвид отделните държави членки и техните граждани. Страна като Холандия никога няма да се съгласи с подобен доклад. Ние искаме една нова визия на свободата, иначе светлините отново ще изгаснат в цяла Европа и ние ще подготвим едно бъдеще в мрак за нашите бъдещи поколения. За това ние с пълно убеждение ще гласуваме против доклада. Благодаря ви, колеги. Както виждате, това е една фундаментална дискусия за бъдещето на Европейския съюз. И чакаме да чуем господин Левандовски от комисията. А не, има синя карта към оратора. Готов ли сте да отговорите на въпрос, господин Хартунг от колегата? Имате думата. Извинете. Господин Герпланд. Dank u, voorzitter. Господин председателю, искам да задам следния въпрос на господин Хартунг. По-настоящем различни държави членки на Европейския съюз са членки на Г8, т.е. представители имат в Г8. Това са 8-те най-големи економики в света. Нито една държава членка след 15 години няма да бъде представена в тази Г8. Аз твърдя, че отделните държави членки в Европейски съюз ще продължат да бъдат значими само и единствено, ако а, бъда част от Европа. Не смятате ли вие така? Eh, Господин председател, искам да благодаря на колегата за този въпрос. Европа е толкова прекрасна и могъща, точно защото има държави членки в нея. Държавите членки, които работят а, заедно, биха могли наистина да имат много силен глас на световната сцена. Това ще продължи, но това се дължи на доброто сътрудничество между държавите членки. Точно тогава ще има такъв общ клас. Благодаря, казва председателя. Фундаментална дискусия за бъдещето на Европейския съюз. Сега нека да чуем Европейската комисия. Господин комисар Левандовски. Благодаря, господин председателю. Приветствам от името на Европейската комисия този доклад, който беше представен от комисията Сюрия. Това е истински принос към подготовката на следващата финансова перспектива. И това е истински европейски перспектива за бъдещето на европейския проект. И е много наложително да го имаме сега, когато имаме общи предизвикателства и търсим общи отговори, както каза господин Шулц. Това е ера, на която изисква солидарност но тук става дума и за процедурата в комисията Сури. Аз участвах в нейната работа. Госпожа Халк много умело е председателства. Беше постигнат широк консенсус благодарение и на господин Поледо и се надявам, че ще бъде потвърден днес в пленарна зала. Имаме визия, която се съдържа в доклада. Да, ние казваме също времено, че не става дума за дуплини, дублиране на националните бюджети, а целта е да се работи за постигане на общи цели над тези поставени от националните държави, когато може да се реализират економии на мащаба чрез европейските средства и да се постигне синергия и да се е, използва там, където може да се постигне нещо повече. Европейският бюджет може да направи това. Той е бюджет, който няма дефицит. Общата селскостопанска политика, кохезионната политика са традиционни, но те не са загубили своята актуалност. В стратегия 2020, когато са по-добре формулирани, те могат да бъдат по-добре финансирани. Освен това, в рамките на тази стратегия има и други приоритети, свързани с миграцията и други области. Става дума и за енергийна ефективност, но най-вече как да се свърже Европа чрез транснационалните мрежи и други междусистемни връзки в сферата на енергетиката. Европейският парламент трябва да служи за инструмент за дисциплиниране на публичните финанси на държавите членки. и в бъдеще за финансиране на чрез по-инновационни финансови инструменти. Ние посочваме кои са новите ресурси. Господин Дол също се спря на този въпрос. Как да се улесни живота на финансовите министри? Юнския пакет, който ще бъде представен до края на месеца, е принос към многогодишната финансова рамка за междуинституционалното споразумение, както и по собствените приходи. Конкретните предложения ще постъпят по-късно, след септември до края на годината. В заключение бих искал отново да повторя своето убеждение, че докладът на комисията Сюре е добър принос към обсъждането за бъдещето на Европейския съюз и важна референтна точка за комисията. Сътрудничеството между Европейската комисия и Европейския парламент са важни не само за започване на формирането на предложението, но и за постигането на успешен резултат, което е доста сложно при сегашния контекст. Председател. Благодаря. Много важна дискусия между парламента и Европейската комисия. Двете институции искат да се подкрепят взаимно. Имаме сходен подход към МФР. Проектът на Европейската комисия ще излезе в края на месеца и ще бъде представен в Европейския парламент. И така, синя карта ли? Uh, Няма такова правило, синя карта, да се вдига на изказвания на гости. Към членовете на Европейския съюз, извинете, на Европейския парламент може да задавате въпроси, но само към тях, само към депутатите. Uh, Сега преминаваме към изказванията от различните комисии. Комисията по развитие, господин Берман Тис. Благодаря, господин председател. За е, Комисията по развитието това е един изключително важен доклад, тъй като в е, него се е, казва, че през следващите 7 години Европа ще поеме отговорност за най-бедните в света и ще им отдели място в а, своя а, бюджет. А, ние сме а, предвидили за дейности по развитието 0,7% от а, брутния вътрешен продукт. Мерките за противодействие на измененията в климата не бива да се финансират от бюджета за развитие, тъй като за човешки права и за развитието на различни общества са необходими също доста средства. Хуманитарните мерки трябва да продължат да имат собствен инструмент за финансиране, тъй като а, а, независимо от политическите решения, те действат вън от Европейския съюз. Европейския съюз продължава да бъде най-важният партньор за развиващите се страни и това ще продължи да бъде така. Благодаря. Господин Гербранди. Dank u wel, voorzitter. Благодаря, господин председателю. Комисията по околна среда също изразява своето удовлетворение от доклада. Доклад обръща внимание недостига на природни ресурси, занимава се с биоразнообразието, говори за устойчива енергетика. Е, въпроси, към които наистина придаваме голямо значение. Говори се също така за устойчивостта на нашата економика. Но трябва да кажа едно голямо но. Е, живеем в една ера, в която всяка една държава членка разглежда е, всяка отделна стотинка и я дели на 100, за да може да задели средства за всичко. Ние заделяме милиони за субсидии и за това тези субсидии трябва да бъдат добре обмислени. Ние предлагаме едно изменение, което бе прието в Комисията по околна среда и е, с него искаме от сега до 2020 година субсидиите, които оказват е, вредно влияние на околната среда, да бъдат отменени. Особено в един такъв период не трябва да има такъв тип е, субсидии. Благодаря колегата Гербранди представя комисията ИТРЕ. Извинявайте, комисията е, по околна среда, госпожа Крел, комисията по регионално развитие, защото колегата от ИТРЕ отсъства. Благодаря ви, господин председател. Политиката по сближаване е, заема голяма част от европейския е, бюджет и действително ние трябва да развием една модерна и адаптирана към съвременното развитие политика. Ние наистина да инвестираме в модерна инфраструктура, научно-изследователска дейност и нови технологии, е, модерно градоустройство, професионално обучение заменени. В регионите ние се нуждаем от специфични средства, за да може регионите да се развиват добре и да бъдат конкурентно способни. Едновременно с това всички региони трябва да имат равен достъп до политиката по сближаване, така както силните економики на Германия, така и страните от източна Европа се нуждаят от тези средства. Обединеното кралство също се нуждае от тези средства. За затова ние се нуждаем от бюджет, който не бива да бъде по-малък от настоящи и не бива да бъде сегментиран трябва да се опитаме да подобрим ефективността и прозрачността и трябва да свържем с това, това с намаляване на бюрократичната тежест. Политиката по сближаване е свързана с солидарността, но едновременно с това трябва да бъде економически обоснована. Липсата на сближаване ще се отрази зле и на силните економики. Така че нека да предвидим достатъчно средства за политиката по сближаване. Благодаря на докладчика за това, че той приест, включи становището на Комисията по регионално развитие буквално и възприе целият текст в своя доклад. В Комисията по регионалното развитие успяхме да постигнем компромис и аз бих искал целият парламент да приеме компромисите, съдържащи се в доклада Гарига. Благодаря. Колегата Джованни Лавия от Комисията по земеделие. Господин председателю, на първо място и от името на Комисията по земеделието бих искал да поздравя господин Горега Поедо за отличната работа, която извърши през последните седмици. Дебата за бъдещата финансова перспектива беше наистина много интересен и смятам, че това, което направи колегата е един, една синтеза, която даде възможност да обедини становищата на отделните делегации и на политическите групи аз съм докладчик по развитието на селските райони в моята комисия, за това смятам, че ние трябва да запазим максимална степен земеделския бюджет и съм напълно против, както казаха колеги от моята комисия също, към едно изменение, което бе дадено от, комисия, от групата АЛДЕ, като идеята там е всъщност да се уреже земеделието, за да се финансират други дейности. Искам да припомня на всички колеги, че общата земеделска политика е записана в нашите учредителни договори и че е една от истинските европейски политики, която може да играе една огромна роля в един стратегически сектор и може да предоставя наистина големи блага за нашето общество и да даде една наистина принадена стойност към европейския проект. Благодаря ви. Колегата Иван Каталин Сорин. când vorbim despre bugetul Uniunii Europene... Благодаря ви, господин председателю. А, когато говорим за бюджета на Европейския съюз, за европейските фондове и за бъдещата многогодишна финансова рамка, говорим и за европейска добавена стойност. Няма нито една част от бюджета на Европейския съюз, която може да постигне по-голяма добавена стойност с по-малки средства. Но за да разберат гражданите за какво говорим, ако искаме добро бъдеще, младите хора трябва да вярват в е, европейския проект, трябва да се чувстват все по-европейци инвестициите ни в култура, в образование, в младежки проекти трябва да бъдат завишени. Ако искаме Европа да е, има добро бъдеще, трябва да инвестираме повече в образованието, в културата, в младежта, както и в спорта. Спортът е друг приоритет в програмата 2020. Госпожа Ева Брит Свенсън има думата. Изглежда има проблем с микрофона. Сега всичко е наред. Аз съм председател на Комисията по правата на жените и мога да кажа, че е, най-важните решения се взимат в полза на данъчната политика, економическата политика и въобще е, е, все неща, които са определящи за нашия бюджет. Влиянието на жените обаче е твърде малко. За да имаме добър и ориентиран към бъдещето бюджет, е, трябва да вземем предвид и правата на жените. Трябва да бъдат взети предвид компетентностите и опита на жените. Ние сме за е, равнопоставеност, която да бъде отразена и в бюджета. Е, говори се за бюджета на бъдещето, за повече ресурси и така нататък, но не става дума за повече ресурси. Става дума за това да имаме политическия кораж да изберем различни приоритети в бюджета и да използваме компетентностите, които притежават жените. което ще означава, че ние не се нуж... няма да се нуждаем от все повече и повече средства в бюджета, а ще използваме парите. Колегата Райман Бюге има думата от името на НП. Скъпи е, колеги, е, доклада е, е отлично предложение от страна на парламента към комис... съвета и комисията в едни трудни времена. Искам да благодаря на докладчика Салвадор Гарига и председателката Юта Халк за работата, която са свършили при всички политически различия, които съществуват между политическите групи, работата беше белязана от духа на сътрудничество в полза на европейските цели. Мисля, че много европейски институции могат да се получат от нас бюджета се финансира изцяло от собствени средства и когато искаме това да бъде запазено, всъщност спазваме договорите, включително и с тези съмнителни отстъпки. бюджета трябва да бъде воден заедно с колегите от националните парламенти. А, ние а, не бихме искали да аутсорсваме, така да се каже, политики на общността по бюджетни причини. Имаме стратегията Европа 2020 и тя трябва да бъде финансирана. Ние сме се задължили да го правим, да постигнем растеж Що се отнася до а, синергията между националните европейските бюджети, а, мисля, че трябва да водим този дебат много повече от а, колкото до сега. Защото ако постигнем тази синергия, ще постигнем и повече с европейския бюджет. Трябва ясно да се каже, че а, който не иска да върви по избрания път, съвета ще трябва да каже кои приоритети ще трябва да зачеркне и няма да финансира. Това ще бъде честно спрямо гражданите. Надявам се комисията да реагира положително на предложенията на парламента и се надявам предстоящите председателства да намерят път за е, прозрачен диалог с е, парламента, за да спазим сроковете. Колега, можете да вземете една минута още време, защото има синя карта към вас. Колегата Епи. Благодаря, че ми дадохте думата. Доколкото знам, господин Бълге е член на СДЮ в Германия. Питам се дали това, което иска той за собствените ресурси е израз на неговата лична позиция или изразява позицията на политическата му партия. Аз с удоволствие ще отговоря на този въпрос. А, аз не само представлявам Християн-демократическия съюз, но и съм председател на този съюз в моята федерална провинция. И съм член на а, ЕНП е от няколко години и ние още преди временната комисията да вземе е, своето решение, е, решихме, че нашата е, позиция малко ще се различава от позицията на комисията Шуре и аз стоя за това си мнение. Колегата Геран Фам. Уважаеми колеги, Днес Европейския съюз е изправен пред сериозни предизвикателства. За дълго време напред ние трябва да сложим край на финансовата криза и да избягваме бъдещи такива. Трябва да се справим с засилената конкуренция в глобализирания свят. Нуждаем се от трансгранични инвестиции, научно-изследователска дейност. Трябва да се справим с предизвикателствата, проистичащи от промените в климата, околната среда, доставките на енергия. Трябва да обърнем тенденцията в увеличаване на безработицата. Трябва също да се опитаме да решим кризата в южните ни съседки. Ние се нуждаем от солидарност, от една добре функционираща, добре действаща Европа. Има заплахи за самата концепция за Европа. В комисията Сюрин ние разбираме, че много от държавите членки съкръщават своите бюджети и може да се струва странно, че искаме повече средства на ниво Европейски съюз, но същевременно не трябва да отвръщаме поглед от предизвикателствата и да се отказваме от политическите амбиции, които са заложени в Лисабонският договор. Гърция, Ирландия, Португалия, са страни, които се нуждаят от нашата помощ. Ако обаче съкратим бюджета, нямам да можем да им помогнем. Говори се за нетни вносители в бюджета от правителството на Обединеното кралство. Ние трябва да запазим високо ниво на амбиция и да балансираме амбициите с бъдещите реформи. Искаме 5% увеличение на ресурсите. Благодаря на докладчика Гарида, който съумя да формира силна подкрепа за своя доклад. Следва средствата да отиват за важни сфери за в бъдеще, като растеж, работни места, научни изследвания. Всички тези области се нуждаят от финансиране. Без това няма да се справим с предизвикателствата. Трябва да променим визията си за бюджета на Европейския съюз. Ако говорим непрекъснато за намаляване на бюджета на Европейския съюз, Швеция се присъедини към Европейския съюз през 90-те години, но нещата там се развиват по по-различен начин в сферата на бюджета, отколкото в Единото кралство. Ние не само трябва да се стремим към строги економии за преодоляване на кризата, но и да инвестираме. Ето защо се изискват съвместни действия от наша страна. Колегата Карл Хаглунд има думата. Благодаря. Искам да благодаря също така и на докладчика, който наистина работи отлично, успя да събере всички идеи на всички от парламента. Предизвикателствата пред нас са предизвикателства, които са ясни за всички ни, по тях има съгласие. Трябва обаче да направим така, че средствата да са достатъчни. И точно тук трябва да се постигне едно равновесно положение. В комисията а, говорим за увеличение на бюджета с 5%. 5% може да звучат като много пари, разбира се, ако се опитвате, разбира се, се приберете у дома си и да обосновете това пред правителството си, но тези пари са ни необходими, за да се справим с предизвикателствата, както и с новите задачи, които поемаме. Това не може да бъде направено без финансови средства. В същото време, за да можем да се радваме все още на доверието на хората, искайки пари, трябва да разгледаме съществуващите разходи, които имаме. Тоест, трябва да се опитаме да направим и ние економии, да се опитаме да поразместим приоритетите в бюджета си. И е, точно тук си мисля за общата земеделска политика, например, и за кохезионната политика. Понякога нещата не върват точно както искаме при тях. Говорим за много бюрокрация, много административна тежест. Ами Страсбург, ето ви още един пример. В нашата група сме цитирали много примери, които могат да бъдат обсъдени, така че когато искаме повече средства, да може да ни се вярва, че разходваме тези, които имаме добре. Подкрепяме доклада, но може би не на 100%. Понякога Даваме червена светлина, понякога даваме зелена светлина на различни проекти. Но необходими са ни нови средства, но пак повтарям, трябва да видим как разходваме съществуващите средства. Нашата група има ясна позиция по този въпрос. Искаме да има сериозен а, дебат по така наречените собствени приходи. Трябва да разгледаме също така и проблемите, които съществуват по-настоящем. Ако говорим за ребати и някакви неясни споразумения, не искаме това да продължи да съществува в бъдеще. Искаме да влезем в един конструктивен диалог с съвета в бъдеще. Смятам, е, че това е много важен елемент за един добър бюджет в бъдеще. Благодаря, господин Шимански. Благодаря ви много. Полската делегация в групата и сега ще гласува в подкрепа на този доклад за многогодишната финансова рамка. Това обаче не означава, че не си даваме сметка за слабостите на доклада. Да призоваваме за собствени приходоисточници е загуба на време, тъй като това означава, че искаме да се облагат гражданите с по-високи данъци, а гражданите вече са достатъчно обложени с данъци. Не можем да обръщаме гръб и на разхищенията, защото това ще е равносилно на, нечестност от наша страна. Економиите може да означава, че ще се направят за сметка на кохезионната политика, а, а това ще доведе до по-лоши резултати, защото видяхме в Польша какви са ползите от тази политика в Польша. Това е нещо полезно не само за Польша, но и за цяла Европа. привлича повече инвестиции, води до повече ползи не само в Варшава, но в Амстердам, Берлин или Прага. Благодаря, госпожа Хелга Трупел. Дами и господа, започвам с изказването на госпожа Аштън която противопостави интелигентния бюджет на по-високия бюджет. Това противопоставяне е погрешно. Ние ще постигнем интелигентен бюджет, когато видим къде може да реализираме економии, къде средствата може да бъдат управлявани по-добре и къде администрацията не си върши работата. Но първо трябва да видим от какви средства се нуждаем, за да можем да се справим с новите политически предизвикателства. Тоест, става дума за нагласа, за реформи, за политическа смелост и за готовност да се отговори на големите предизвикателства до 2020 година. Аз не бих подкрепила позицията на господин Ашвард, а бих подкрепил господин Бърг, който каза, че трябва да имаме коража да се върнем към една система на повечето собствени средства, защото това ще направи нашата финансова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 по-справедлива, по-прозрачна и гражданите ни ще разберат откъде идват средствата. Е, имам предвид най-вече данъците върху финансовите операции, защото те ще регулират финансовите операции и ще ни позволят да водим по-умна е, политика. Това е един път напред, който няма да задуши усилията на държавите членки, а ще ни отвори е, пътя напред. Затова господин Ферховстат е прав, когато казва, казва, че той е че трябва да изградим Европейска дипломатическа служба, за да реализираме национални економи. Европейската отговорност означава да се намалят националните разходи, защото се обединяват усилията на европейско равнище. Защо? Защото заедно сме по-силни, защото трябва да подкрепим политиката по образование, научно-изследователската политика, екологичния аспект, изграждането на интелигентни енергийни мрежи. За тази цел са ни необходими средства. Ето това са задачите на бъдещето и за целта ни е необходим по-добър бюджет. Е, има възможност, ако сте съгласни, да отговорите на въпрос с синя карта. Колегата Ван Дален. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, госпожо Трупел, говорихте отново за това, което винаги си повтаряте. Повече Европа е добре за Европа, повече Европа значи повече пари. Всички знаем какво е процентното увеличение, което иска и господин Ферховщад. Така че, госпожо Трупъл, ние се движим в обратната посока, в която върват гражданите, защото а, гражданите разглеждат този парламент единствено и само като една машина за пилеене на пари, която само иска повече пари и след това ги разпилява. Хубаво е да говорите тези неща, но не забравяйте това, което а, каза господин Ашфорд. Мисля, колега, че правите една голяма политическа грешка. Когато ще, раз... ще унищожим 50 години труд, ако се върнем обратно към националното равнище. Това, което ние правим, не е пилене на пари. А, трябва естествено да се борим срещу корупционните скандали. Аз съм изцяло на а, вашето мнение, но наша задача е да създадем доверие към Европейския съюз. Ние трябва да поддържаме това доверие, защото националните държави ще бъдат по-слаби в международната конкуренция Франция. Няма да постигнем по-добър ефект с 27 отделни държави, а само ако обединим нашите усилия. Точно това са имали предвид основателите на Европейския съюз след Втората световна война и ние нямаме право да унищожим това. Господин Порта, си има думата. Благодаря, господин председателю. Слушам дебата. Е, трябва да ви кажа, че ще се изкажа в разрез с общото мнение. А може ли да има една солидна валута без силен бюджет? Аз мисля, че не може. Бюджетът трябва да бъде силен, за да бъде силна и валутата. Кризата с националния дълг го показва. Ако имахме ясен, силен бюджет, нямаше да има такива спекулативни атаки срещу суверенните и държавни задлъждения на Гърция и Португалия. Ето това е основният отговор, който трябва да дадем. И на това не дава отговор доклада на Гарига. Нямаме достатъчно амбиция. Това ни липсва. Можем ли малко да увеличим бюджета с 5%? Да, изглежда много само по себе си, поне като разгледаме становищата на поданиците на Нейно Величество и самата тя. Аз не мисля, че можем да имаме приоритети за растеж, за работни места с един замразен европейски бюджет. Няма как да се откликва на новите изисквания, пред които са изправени отделните държави, с един бюджет, който не помръдва. Не е достатъчна една кохезионна политика, когато Европейският съюз всъщност върви надолу. Ще гласувам а, за един данък върху финансовите операции, но ще постигнем нещо, когато започнем да бъдем независими. Благодаря. Много неща бяха казани, господин председателю. Аз искам да изразя по-различно становище. А, преди години вечерех с а, бившия а, вече покоен президент Форд в САЩ и той ми каза как а, се съчета Г, се формира Г7, че защото е искал да провежда а, срещи с Калхан, който е предложил да съчетават а, тези а, срещи с игра на голфа. И те са казали, да, канадският премьер е добър голф играч, защо не го поканим и него? Имам някои проблеми за решаване с французите, защо да не поканим и френския премьер-министър? И те са обсъдили всичко това по телефона и казали, че генералите може би ще... Германците ще бъдат, може би, много подозрителни, защо да не ги поканим и тях. А когато били покани, те казах ли, Италия този това че е председателство Европейския съюз, защо не поканим и тях? За пръв път установявам, че вашия съюз е толкова разединен и дебалансиран. И че а, един ден би трябвало да имате а, един а, силен бюджет. Господин председател, като депутата, аз се радвам, че сме стигнали до този момент. Госпожа Анжелина Вертман. Благодаря, господин председател. Комисията по бюджета отдавна работи по многогодишната финансова рамка. Европейците никога до сега не са имали толкова високи изисквания към Европейския съюз и никога не са го критикували толкова остро. Три са важните моменти тук. Първо и най-напред връзката с европейските граждани. Не, Ясно е, че нашите граждани страдат от структурната криза, от нарастващата глобализация и губят своята лична ориентация и затова поставят под въпрос проекта за Европа. Тази тема трябва да бъде интензивно взета предвид при създаването на следващата многогодишна финансова рамка, за да може Европа да бъде по-добре разбрана и да получи повече подкрепа. Второ, тази подкрепа ще бъде толкова по-голяма у гражданите и държавите, колкото повече европейска добавена стойност създадем ние с а, новия бюджет. И Трето, трябва да приветстваме това, че следващата финансова рамка трябва да подкрепи стратегията Европа 2020. Благодаря ви за вниманието. You, Колега Ян... Благодаря. Яна Олбрихт. <clears throat> Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni... Господин председател, господин комисар, дами и господа. Ако човек не знае какво се случва, ще си каже, че Европейския парламент е безотговорен, искайки едно увеличение на бюджета. Но аз искам съвсем ясно да кажа, че работата на специалната комисия беше изключително конструктивна, съсредоточена и реалистична. В комисията СОРЕ обсъждахме това колко ще ни струват определени политически решения. тези държави членки, които сега пращат някакви писма, са същите тези правителства, които бяха за целите заложени в стратегията Европа през 20-та година. И ние всъщност в комисията преценихме колко ще струват тези решения, които са взети. Тоест, отнесахме се сериозно към, към решенията. Ако държавите членки решат да предприемат определени действия, а ние, представителите на гражданите, споделяме техните становища, то тогава трябва да разполагаме и със съответните средства, за да ги постигнем. Докладът за който ще гласуваме съвсем скоро, е много добър, осмислен доклад и в него, разбира се, има и много компромиси. Той е реалистичен и един доклад, който е отлична основа за по-нататъчни разговори. Днес тук можем да заявим, че Европейския парламент е готов да започне преговори. Като полски депутат искам да кажа, че съм убеден, че полското председателство ще бъде едно председателство, което ще започне наистина реалистични преговори. Полското правителство е проевропейско правителство. Надявам се то да проведе много положителни разговори. Парламентът е готов за преговори. Госпожа Юта Халк има дума така. Благодаря, господин председател, господин комисар, е, скъпи колеги. Преди една година парламентът даде мандат и създаде комисията е, СУРЕ СУРА, за да работи по новата многогодишна финансова рамка. След една година работа тази комисия представя е, резултат от своята работа. А, Нашата комисия успя да изработи този резултат единствено благодарение на голямата дисциплина и голямото доверие, с което работи. За това искам от сърце да благодаря на всички колеги, които участваха в нашата работа. А, нашия резултат, а именно доклада на господин а, Гарига, този доклад може да бъде четен и да бъде показван на всички. Но за да постигнем добри резултати, имаме нужда не само от добри депутати, имаме нужда и от добри сътрудници. Ние разполагахме с такива сътрудници не само в лицето на нашите лични асистенти и асистентите на нашите политически групи, а и в лицето на отлично работещия секретариат. Този супер екип – под ръководството на Моника Штрасър беше не само компетентен и професионален, а, а показа изключителен интерес а, към работата, беше търпелив, креативен, спонтанен и гъвкав. И най-хубавото беше, че винаги беше подреден и в добро настроение. Очевидно, те с удоволствие са свършили многото работа. Благодаря наистина от сърце на всички тези хора. още от самото начало ние с Салвадор си поставихме за задача да създадем доклад, който може да бъде подкрепен от три четвърти от парламента. Четири пети подкрепа получихме в комисията и това ни радва. А, нашето искане е, за 7 годишна финансова рамка, която да отразява стратегията Европа 2020 и да предвижда достатъчно средства за всички, всички европейски е, политики, без да увеличава до небесата европейския бюджет, беше нашата цел. Това е разумно, реалистично и осъществимо. Нашия доклад съдържа 147 точки и всички аргументи за повече Европа, от която наистина имаме нужда. Моля, прочетете този доклад. Той представлява отлична основа за дебатиране и за обещаване на вашите избиратели. А, и за съвета, който днес отсъства, за съжаление, представлява основа за работа. Thank you, мадам Анне Йенсен. Госпожа Йенсен. Благодаря, господин председателю. Аз също бих желала да подчертая, че докладът е много балансиран с а, ясен и гъвкав а, мандат, който се дава на Комисията по бюджетите. Тя трябва да договори споразумение с съвета. Аз съм съгласна с госпожа Халк, че трябва да се прочете този доклад. Министрите на финансите бързо заявиха, че резултатът не е добър. Процесът беше много сериозен, много плодотворен. Искам да благодаря на господин Гаридга, както и на госпожа Халк за отличната им работа. Искам да благодаря на Европейската комисия, която игра много активна роля в процеса, и това ни позволи да се разгледат всички части на европейския бюджет, всички сфери на политиката, които искаме да намерят отражение в бюджета. Говорим за една много сериозна, много тежка работа, която беше вложена в процеса. Говорим за стратегията 2020, която трябва да превърне Европейския съюз в съюз, който може да се справи с конкуренцията от Китай, с проблемите с енергийните доставки и други проблеми. Искаме по-устойчива енергия, например. Би било добре, когато а, говорим за ОСП, да видим а, по какви начин могат да се реализират економии и в а, структурните фондове. Затова считам, че за нас е важно да имаме възможност да имаме тези 5% увеличение, за да можем да обхванем новите сфери на политиката, за да отговорим на новите предизвикателства в транспорта, научните изследвания, новаторството, инвестиции в бъдещето. Ние имаме мандат за водене на преговори за бюджета на Европейския съюз. Ние не говорим за средства, които се харчат, говорим за поставянето на определени тавани на плащанията, за да можем да се справим с новите предизвикателства. Ние не можем да предвидим всичко, което може да се случи до 2020. Аз подкрепям доклада, който ни е представен. Господин Файно има думата. Дами и господа, последните няколко месеца подготвяхме многогодишната финансова рамка до 2020 година. Има една приказка на Карел Чапък. Там има текучи и котка, които решават да правят торта – но торта, която всички да харесват. Затова слагат всички възможни продукти в тази торта, разбира се, след което всички ги боли корема. А, мисля, че това ще бъде и а, тази рамка сега, ще ни доведе до същото. А, слагаме всички задължения, всички препоръки вътре и като че ли няма да сработят нещата. Знаем, че Лисабонската стратегия се провали, сега имаме нова стратегия, стратегията Европа през 20-та година. Искаме да създадем една рамка за тази стратегия. Аз а... мисля, че една от най-лошите цели, която сме се поставили, е свързана с климатичните изменения, както и собствените приходи в а, бюджета и еврооблигациите. Не са добри тези решения. Европейският съюз ще задлъжнее като цяло по такъв начин – благодаря. Подсекретаря на ООН е